Дами и господа, скъпи колеги, добре дошли на всички, на лекторите, на всички помощници, на всички, които ще участват в това изслушване. и добре дошли на представителите на комисията ЕНВИ. Давам добре дошъл, добре дошъл на господин Дабор, Очевидно, с интерес ще изслушаме това, което ще бъде казано тук. Става дума за директивата за екологичната отговорност и как да бъде тя прилагана. Именно за това юридическата комисия организира това изслушване съвместно с комисията по въпросите на на околната среда. Директивата, така наречена директива за екологичната отговорност, влезе в сила на 30 април 2004 година. Бяха дадени 3 години, за да бъде транспонирана директивата в националното право на страните членки. И това транспониране на ДО, директивата за екологична отговорност, приключи през месец юли 2010 година. Съгласно член 18 на ДО, Европейската комисия трябва да представи доклад през 2014 година за натрупаният опит в прилагането на директивата на базата на националните доклади. И ние с загриженост следим как се прилага тази директива следим националните доклади, които бяха представени от страните членки през 2013 година на Европейската комисия и също така бяха използвани други информационни източници. Поради закъснението и настъпилите промени на политическо равнище в Европейския съюз през 2014 година, докладът бе прият в крайна сметка едва през април 2016 година. Значи с това цикълът бе заключен и вече можем да направим това изслушване, което ще ни даде цял, цялостна информация. Като се има предвид, че комисиите Юри и Енви са асоциирани комисии за прилагането на а, директивата, а, и нашите комисии съответно решиха двете комисии да бъдат съвместно а, а, отговорни за предстоящия доклад за изпълнението на тази директива и именно за това организираме нашите две комисии това изслушване, както вие вече знаете. И в този контекст се събираме днес. Имаме тук гости, експерти, и представители на различни заинтересовани страни. Тук са също така и представители на Европейската комисия и аз бих искал да обсъдим подробно въздействието на директивата за екологическа отговорност в страните членки. Нейното въздействие върху предприятията, гражданите, върху околната среда и да обсъдим мерките, които вероятно ще бъдат необходими във връзка с нейното прилагане. Без по-нататъчно забавяне искам да дам думата на първият лектор, ако нямате нещо против, господин Жавор. А, а, това е Сандра Касата, която ще говори а, за специфичните проблеми при транспонирането на ДО и значението на а, прагът, обхватът а, на екологичната отговорност, изключенията и правната защита, свързани с прилагането на тази директива. Имате думата, госпожо Касалта. Не повече от 15 минути, ако обичате. Нито господин Жавхо, нито аз сме пазванти, няма да ви напомняме, моля ви гледайте часовника там горе. Дами и господа, е, много се радвам, че бях поканен на днес да говоря за прилагането на директивата, приета на 30 април 2007 година и сега имаме възможност да оценим процесът на нейното прилагане. Е, за тази цел трябва да се напомни, е, че става дума за един дълъг процес, който трае повече от 18 години. Е, Европейската комисия разгледа законодателните рамки, основните критерии за екологичната отговорност и почистване на околната среда, когато тя е вредена. Става дума за редица компромиси на политическо равнище. Прекъсвам ви, казва председателя. Казват ми, че на трети канал не върви френският превод. Ако обичате, коригирайте. Благодаря, казва лекторката. И така. Значи това ставаше дума за един дипломатичен документ в който се отбелязват основните пунктове в новият режим за екологична отговорност. Въпроса за строгата отговорност, например, и много важно е, че тези а, а, фокусни точки, които виждате тук в, в а, а, този слайд, те се отнасят както за националните, така и за международните организации и страни, трети страни. Това не са случайно избрани тези фокусни точки. Тук става дума за една логическа последователност. Първата, първия пункт, това е дефиниране на понятието еко, увреждане на околната среда. Направо ще кажа, че първата точка, която е се отнася за дефиниция на вредата, е необходима в тази дефиниция промяна, защото ако тази дефиниция бъде променена, това ще се отрази върху всички други фокусни точки. И затова днес ще се спра на три главни фокусни точки. Първо, в дефиницията на вреда на околната среда. Второ, обхватът на прилагането. И трето, изключенията, така наречените дерогации – кога могат да избегнат отговорност поради някои изключения от тези, които са увредили околната среда. Та първо дефиниция на увреждане на околната среда. Това не е така много лесно определяемо понятие. Става дума за дефиниция, която включва от една страна природните ресурси, растителни и животински видове в, националните, в естествените местообитания, дефинирани в директивата за водите и директивата за земите, която третира замърсяването на почвата. Става дума за законодателство, на което се позоваваме законодателят е дефинирал понятието увреждане на околната среда с помощта на други директиви. Е, дефиницията не обхваща е, традиционното понятие за вреда на околната среда, например вредата, която се е, причинява от отделни лица. Става дума за един екологичен, по-скоро отколкото антропогенен подход – европейският законодател е решил да използва една техническа дефиниция за понятието вреда на околната среда. Това е една, т.е. една техническа, научна дефиниция, но не е техническо правна дефиниция. Защото ако погледнем член 2, както виждаме на този слайд тук, там се казва, че вредата на околната среда е измерима отрицателна промяна в природните дадености, която е причинена пряко или непряко. Това е научен език, е, в който няма ясни правни критерии. И тук са възможни различни тълкувания е, от страните членки в рамките на различните национални системи. Необходимо е, е обаче да имаме общ знаменател и то юридически, правен общ знаменател, а не научен такъв. Защото ако имаме, ако нашия обзаменател бъде научно обоснован, ще имаме трудност при търсенето на отговорност. Проблема е, че научната дефиниция приема твърде високи прагове, когато става дума за дефиниране на вредата върху околната среда. И тъй като тези прагове са високи, те не, бъдат, не са надминавани в много случаи на вреда, нанасяне на вреда на околната среда. Тоест, няма тук общност в дефиницията за вредата, така че тази дефиниция да бъде разбирана еднакво от страните членки. Необходими са точни критерии, за да може да задейства механизма за носене на отговорност. Защото ако защитата, която е осигурена, е минимална, този механизъм няма да функционира. Вторият въпрос, на който ще се спра, това е обхватът на приложение. Всъщност е, обхватът е много ограничен и той зависи от това как ще определим екологичната вреда. Обхватът е логическа последица – Обхватът и дефиницията – това са двете страни на една и съща монета. Тук можем да се позовем единствено на приложение 2 и приложение 3, които определят конкретната опасност или риск за околната среда. Освен това, могат да се видят условията за продължаване на дейността, като специално разрешение или регистрация. Но когато пострада биоразнообразието, методът на избор, какви да са професионалните дейности, вече не може да се прилага. Би трябвало да може да се докаже вина или небрежност. Това всъщност означава, че имаме известно изкуствено разширяване на обхвата на приложението. Държавите членки могат да приложат директивата и спрямо други дейности, не само тези по приложение 3, когато има доказана небрежност. При това разширяване на обхвата обаче ще настъпят разлики между държавите членки. Едни компетентни органи ще бъдат по-строги от други и това не е в полза на хармонизацията. И накрая нека да разгледам дерогациите. Случаите, в които операторът не носи отговорност. Има два вида дерогации. Изключенията и защитите. Тук има разлика. Член четвърти всъщност и може да го видите на слайда. Изрично изключва от отговорността вредите настъпили в резултат на изменения на климата. Изключват се също така и природни явления, киселинен дъжд, тогава когато не може да се докаже причинно-следствена връзка. Има и други изключения, природни явления от изключителен и непреодолим характер, Е, всички тези изключения са задължителни. не се носи отговорност и тогава, когато има последици от е, ядрено бедствие. Стига да са спазени международните конвенции. но всъщност тези конвенции не винаги са приложими. Следователно, ние имаме една втора група дерогации. Имаме, освен задължителните изключения и факултативните изключения. Какво имам предвид? държавите членки могат да изработят някакъв продукт или да се стигне до разпространение на дадено вещество. Помислете за един оператор на управлението на отпадъци. Имаме също така и високотехнологични защити, при които операторът не носи отговорност не носи отговорност за щетата, тъй като използва продукт или е пуснал на пазара продукт, чието вреден ефект не е бил доказан на време заради развитието на науките и технологиите до този момент. Тук пример могат да бъдат ГМО. В този случай Проблемът е, че не става дума за промяна на тежестта на отговорност и нейната насоченост. Следователно, държавите членки имат доста голяма свобода. Де-факто те могат да правят и разграничения на вида отговорност. Следователно всичко това не е много добро за хармонизацията. Както виждате и от слайдовете, аз съм се опитала да разбера какви са били причините на европейския законодател. Предполагам, че той се е водил от идеята за баланс и справедливост, тъй като един производител, например, не може да носи отговорност за щети, които той нямало как да знае, че ще причини. Тук трябва да се внимава, за да се дадат достатъчно стимули за спиране на дейности, които водят до замърсяване. За нас е важно да има принцип на справедливост и да защитаваме, да опазваме природната среда. Моето впечатление е, че на държавите членки се дава голяма свобода и че има известен парадокс защото ние искаме да прилагаме принципа за мърсителят плаща, но от друга страна се въвеждат множество защити и те са пречка за изпълнението. Когато има щета, никой не бива да бъде освободен от отговорност. Щетата, освен това, трябва винаги да води до възстановяване – Рискът също трябва да бъде покрит. Искам да се спра и на друг казус. Операторът носи отговорност за дейности, свързани с риск от замърсяване – той носи отговорност и тогава, когато замърсяването може да настъпи в друг бъдещ момент. Но тази хипотеза е разработена много добре в германското законодателство. Тъй наречения риск от развитие и ми се струва, че е добре това също да се включи в директивата – и тъй стигам до заключенията си. Първо, прагът. Това беше първото понятие, на което трябваше да се спра. Идеята за екологична щета включва най-различни прагове, които са градирани. И в този случай градацията трябва да се определя от държавите членки, както и регионите и обществената администрация – би трябвало да се регулира съгласно различните видове употреба и среда. Необходимо е да се спазва принципа замърсителят плаща, както и публичното участие на неофициалните актьори. На второ място обхват на приложение. Според мен обхватът е твърде стеснен – необходимо е той да се разшири. И на трето място изключенията и защитите, според мен, отслабват режима на директивата, тъй като ще има твърде много разлики. Тези защити оставят на държавите членки твърде голяма свобода, защото те ще решават дали да се позоват на защитите или не. Вместо това ние трябва да търсим начин да хармонизираме, но директивата всъщност ще увеличи разликите в националните законодателства. Много ви благодаря, дами и господа. Благодаря, че ме изслушахте. Благодаря ви, госпожо, и за анализа, и за обяснението. Вие наистина Обяснихте много подробно. Сега давам думата на господин Явор от Комисията по околна среда. Благодаря ви, рад, благодаря за изложението и веднага давам думата на госпожа Кристел Шмидт от университета Мастрихт, която ще говори за конкурентните пазари ще се разгледат различните схеми е, за осигуряване и финансиране. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря за поканата да ви запозная с мнението си по отношение на задължителното финансово осигуряване. Няма как да не започна с а, известна теория обаче, защото няма да е, да е академичен подхода ми. Аз разгледах а, директивата от правна гледна точка, економическо-правна гледна точка. Тоест, по какъв начин а, отделните лица откликват на промените в а, правната рамка. правна точка на екологичното право при економически биомоанализ е дейността на оператора, която в принцип може да бъде социално ползотворно, може да бъде е, вредна за околната среда, но замърсителя не осигурява обещатение за нанасените екологични щети по такъв начин. Се намаляват социалните ползи. Може да се използва да се използват правонарушения по гражданското право, които да принудят нарушителя да поема отговорност. Има две обширни категории на гражданското право, които могат да се използват в а, тази интернализация на отговорността. Става въпрос за а, строга отговорност или недобросъвестно стопанисване. понисване. се опитам да обясня какви са разликите между тях. При недобросъвестно стопанисване тогава Оператора трябва да отговаря на определено ниво на полагане на грижи. Това трябва да се установи от съда. Ако операторът е положил необходимите грижи, той ще бъде освободен от отговорност. Операторът ще иска обаче да, да се отърве от каквато и да било отговорност, така че е много вероятно да вземе превентивни мерки, така щото да се окаже не носещ отговорност. Съдът обаче може да определи това оптимално ниво. Такъв проблем не съществува при правилото, при нормата с строгата отговорност. Тогава операторът ще носи отговорност, независимо каква грижа е положил. Така че и в този случай ще положи усилия да, да за, за превентивни мерки. Тоест и в двата случая получавате оптимални предотвратителни или превентивни мерки, но това, което ние твърдим е, че при опасни дейности е особено важно потенциалният замърсител или оператора да предприеме всички възможни мерки, дори и тези, които не могат да бъдат наблюдавани от съда. Наричаме това ниво на а, дейност. При опасните дейности е по-добре да се използва правилото за строго отговорност. При строгата отговорност ням, не е ефективно това правило тогава, когато има риск от несъстоятелност. Ако операторът знае предварително, че ще предизвика екологична щета и знае, че няма да може да заплати за тази щета, това означава, че той ще влезе в процедура по несъстоятелност и няма да е в състояние да предприеме превентивни мерки. Затова от теоретична от теоретична гледна точка, строгото правило за отговорност не бива да се въвежда без да има финансови гаранции. Нещо повече, това може да подрине превентивното действие на директивата. Защото, както знаете, ако но логично е, че ако не можете да, да покриете щетите от, от действията си, естествено, че няма да си направите труда да го направите. През 2014 година, когато бе съгласувано бе съгласувана директивата. Неправителствените организации подкрепиха идеята за финансова гарансови гаранции, но държавите членки и комисията не се съгласиха да го приемат това като задължителна разпоредба и това остана в прерогативите на държавите членки. Така че по-настоящем е много а, трудно да се изисква задължителни финансови гаранции. Това, в, това се казва в 14 член. Държавите членки ви вземат мерки, за да насърчат а, разработването на, на инструменти за финансови гаранции, така че операторите да са в състояние да, да изпълнят това, което са отговорни да изпълнят, да понесат отговорностите си. Държавите членки естествено предприеха от тогава различни подходи, информационни а, кампании от една страна, от друга страна въвеждането на въвежда, задължителни гаранции. Осем държави членки въведоха задължителни схеми за финансови гаранции на национално а, ниво, а пък други държави членки предпочетоха доброволния подход. Унези, които въведоха задължителните гаранции, пък се различаваха по отношение на праговете и, и размерите на, на гаранциите, както и случаите на изключения или дерогации. Твърде рано е поради това да се е, определи кой от подходите е най-ефективен. в европейски мащаб. Комисията вече два пъти се опита да оцени въпроса, да даде отговор на въпроса, дали е добре да има задължителна отговорност. И през 2010 година прецени, че е твърде рано за това. Втората повторната оценка беше от 2016 година, 14 април. Тогава комисията излезе със становище, че а, слаб би бил един механизъм, който да се въведе на а, общо европейско равнище, понеже пазара все още се развива, така че национални системи, които да са пригодени към а, действителността в държавите членки, биха били по-подходящи. Нещо повече, според мен има е, голямо различие между препоръчването на държавите членки да насърчават операторите си, да осигуряват финансови гаранции и, от друга страна, хармонизиране чрез е, застраховане. Например, в е, препоръката за шистовия газ, например, в 12 член 2 алинея се казва, че държавите членки гарантират е, осигуряването на финансови гаранции от страна на е, операторите или е, еквивалентни мерки и така нататък. Директивата, други директиви имат подобни разпоредби. Така че аз си задавам въпроса дали не е пропусната тази възможност да се включи такава, такава разпоредба, такова задължение и в директивата за екологичната отговорност. Рискът от несъстоятелност е, е реалност, за съжаление. Няма нужда да ви припомням Колонтар. В Унгария 4 октомври 2010 година унгарското правителство похарчи 128 милиона евро приблизително за възстановителни дейности, от които успя да си върне единствено 40 хиляди евро. Също мога да ви напомня а, аварията, случая, извинете, с Хемипак. Тогава бяха изискани финансови гаранции и местните органи за управление а, всъщност, трябваше да покрият 50 милиона а, от, общите, от всичките разходи за възстановяване, въпреки това, въпреки гаранциите. Така че рискът от несъстоятелност е реален и не бива да се е, въвеждат строги правила за отговорност, без да има задължение за осигуряване на финансови гаранции, защото в е, противен случай оператора няма да може да осигури възстановителните мерки при настъпването на авария или нанасянето на щета. Има различни, различни инструменти за финансови гаранции, не само не само а, застраховането, което може би е най-добрият инструмент, но има други а, начини, например банкови гаранции, самозастраховане. както и осигуряване на специален фонд, споделяне на риска, макар и това да е малко по-спорно. Давам си сметка, че е, теорията, академичната теория е, понякога може би се разминава с практиката, но е много голяма разликата между това да не се върши нищо и това да се осигурят все пак финансови гаранции. Може да се мисли за въвеждане на граници, граници на прагове, за а, е, фирми с които представляват ниско ниво на риск, те могат да се радват на дерогации, например, на изключение. Но това всичко са неща, на които трябва да се замислим, да се обмислим много внимателно. Нещо повече, при, при е, застраховка само част от риска се покрива от застраховката. Това не е всичко. И е, трябва да се трябва да се предвидят всички е, по-нататъчни развити и промени. Всяка застрахователна компания би искала също да бъде защитена. Така че има редица въпроси, както видяхме, на които трябва да се даде отговор, за да се постигне баланс. видяхме, че има различни инструменти, които могат да се използват а, за страховки, банкови гаранции, какво трябва да бъде покритието, за да бъде приемлива системата за, за е, финансова гаранция. Всичко това трябва да се разгледа много внимателно. И така, имам още време. Е, каква е крайната ми, окончателната ми оценка и заключенията? Както казах, липсата на задължителни финансови гаранции са. Е- представлява риск от липса на превентивни мерки, защото ако а, отговорността по а, последващите действия при нанесена щета, ако те надвишават финансово размера на активите на оператора, той ще влезе в процедура по несъстоятелност. Така че не би трябвало да се въвежда а, строго правило за отговорност, без да има финансови гаранции. Трябва по-скоро да се намери альтернативен а, подход към намирането на средства за покриването на щети. Благодаря. Председателя, благодаря за благодаря за ясното изложение. Давам думата сега на господин Канада. Merci beaucoup pour vos explications détaillées. Euh, nous voulons maintenant... Благодаря е, за вашето подробно изложение. Сега ще е, дадем думата на представител на групата е, за управление на природните ресурси, използвани от промишлеността ад хок. А след това ще дам думата на генералния секретар на Федерацията на Европейските асоциации за управление на риска. По 5 минути за всеки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добър ден на председателите, заместник председателите на комисии. Аз съм Марко Преда ръководител на групата за стратегически анализ. Днес се говори от името на групата за управление на природните ресурси, използвани от промишлеността АДХОК, накратко ЕНИ. Е, изпълнителният директор на групата, Барбара Хозник, не може да присъства днес но и се готова да отговори на всякакви въпроси, свързани с нашето изказване. Като си има предвид колко е в кратко времето, с което разполагам, ще се спра само на някои от пунктовете, а, изложени в писмения документ. Първо да ви дам някаква информация за контекста, в който действа нашата група. След това ще говоря за директивата за екологическа отговорност, ДЕО, и след това как работи нашата група в светлината на прилагането на ДЕО. А групата се състои от многонационални компании, които представляват всички промишлени сектори. Ние се занимаваме с практическите резултати от прилагането на директивата за екологична отговорност. Работим съвместно с редица заинтересовани страни, включително Европейската комисия, в лицето на нейната генерална дирекция околна среда, бизнес асоциации и други лица. Общо мнението, че директивата е за екологическата отговорност общо взето работи и постига своите цели. Необходимо е обаче повече време, за да можем всички заедно да натрупаме повече знания, анализираме конкретни казуси, за да сме сигурни в успешното прилагане на директивата. Тоест, вероятно има начини да осигурим по-добра практика без промени в директивата. Главна цел на директивата е превенцията. Това е целта и на нашата работа. Комисията работи опорито за системно и последователно прилагане на директивата в цяла Европа. Много работа е свършена, но и много работа предстои. Всичко това е обяснено в, подробно в нашия писмен доклад. След приемането на директивата, групата работи системно, тя да се прилага балансирано последователно и предсказуемо. Работиме с най-широки кръгове на бизнеса, промишлеността и държавните власти, органи. Наше мнение е, че директивата е уместна и може да помогне за предотвратяване на екологическите вреди както много други директиви и международни конвенции, както и законодателството на отделните страни трябва да бъдат взети предвид. До сегашната практика убедително доказва, а, че много а, компании са предприели системна системен анализ на резултатите от прилагането на директивата. Повечето оператори смятат, че обхватът на директивата, както е заложен в анекс 3, работи и е необходимо по-доточно прилагане на финансовите изисквания – Необходими са също така а, мерки за прилагане на факултативните мерки за избягване на екологичната вреда. През 2016 година комисията повдигна някои въпроси и формулира някои предизвикателства при прилагането на директивата. Но ние сме гласни с комисията, че сега за сега не са необходими изменения в директивата. Необходими са повече данни, а също така и по-добра информираност на заинтересованите страни, включително и относно значението на праговете. Трябва да продължим да развиваме базата на информационната база, върху която се основава прилагането на дел. Необходимо е също така да се формулират приоритетни области за периодът 2017-2020 набиране на повече информация, насърчаване на обмена на информация и получаване на повече данни за гарантиране на финансовата сигурност. В писмения документ посочваме, че операторите активно участват в тази работа, опитват се да извлекат поуки от съществуващият опит. Много добре знаем, че ефективността на прилагането на директивата зависи от равнопоставеността на всички участници. Като си има предвид до сегашната практика, групата препоръчва обръщане на повече внимание върху ефективното прилагане на директивата и оказване на подкрепа за многогодишната програма Очакваме да продължим нашата работа в тази област, заедно с всички други заинтересовани страни. Благодаря за възможността да говоря в рамките на това изслушване. Благодаря, господин Пиреда. Съжалявам, че трябваше да се огранича във времето, но вашия документ, където всичко е обяснено по-подробно, ще бъде приложен към протоколите на нашето изслушване. Сега пак за 5 минути давам думата на господин Джилберт Канамерас. Имате думата, господин. Дами и господа депутати, представители на Европейската комисия, за мен е чест като генерален секретар на Европейската федерация на организациите за оценка на риска да говоря тук. Ферма се радва, че има тази възможност. Искам да благодаря на комисиите на Европейския парламент за тази покана. Напомням, че ферма представлява професията на тези, които управляват е, риска в Европа. Става дума за анализиране е, на риска. Превенцията и защитата са е, в основата на нашата професия. Това се отнася и до оценка на екологичните рискове. Нашата цел е да допренесем за по-добро функциониране на екологичната политика на Европейския съюз, за да намалим рисковете за околната среда. Ферма споделя заключенията на комисията, съгласно а, които са необходими нови концепции в правото на страните членки, за да имаме добавена стойност, прилагане на еднакви принципи за всички, такива като принципа за мърсителят плаща или пък принципа за предотвратяване на екологичните вреди. Необходимо е да използваме възможностите, при които имаме. Например, Франция и Испания са разработили вече инструменти за оценка на загубите, които се дължат на вреда върху околната среда. Необходимо е да се подкрепят тези усилия. Необходимо също така развитие на пазара за застраховане срещу екологични вреди. Направени са редица проучвания и те потвърждават правилността на този извод предотвратяването а, на инцидентите е в интерес на всички, включително и на гражданското общество. Всички мерки за превенция трябва да бъдат насърчавани, за да се избегнат нанасянето на вреда върху околната среда. И в тази рамките на тези разсъждения, управление, които се занимават с управление на риска, трябва да сътрудничат с местните власти, с предприятията за системно защитаване на всички видове, които са застрешени. Също така това се отнася до почистване на речните корита, рециклирането на материалите, които използват производствените предприятия. Онези, които занимават с управление на риска, се стремат да го сведат до минимус. Затова те са готови винаги да инвестират в превенция. Рискът обаче е свързан с пазара на застраховката. А, рисковете в това отношение са специфични за всяко отделно предприятие. Застраховането, разбира се, става на доброволна основа, трябва тук да се прилагат най-добрите практики, за да може да се приспособим към изискванията на разнообразните предприятия в цяла Европа. Възможности, възможности за инвестиране в а, а, управлението на риска трябва да бъдат насърчавани и развивани. А, с това няма да намалим броя или тежестта на рисковете Необходими са инвестиции от самите предприятия за избегване на екологичните рискове. Необходимо е също така и задължително застраховане на базата на минимално ниво на допустимия риск. Но трябва също така да се види как да се определят сумите, за да може да се а, избегне всякакво произволно оценяване на риска и на необходимите хвърли трябва да се види какъв да бъде тавана за всяко предприятие, което работи в Европа. Така предприятията ще могат възможност да дадат гаранции без да се за, за снижаване на риска, без това да вреди на тяхната конкурентоспособност. Тези гаранции а, е трудно да бъдат дефинирани, тъй като финансовите институции не желаят да се ангажират дългосрочно с тази дейност. Определянето на сумите и на продължителността за прилагането на застраховки са абсолютно необходими, за да може да се гарантира а, безопасността на предприятията. А без подобни гаранции не можем да вървим напред. След като всички знаем, че целта ни е да избегнем вредите на околната среда, очевидно е, че финансовите гаранции няма нито да намалят опасността от рискове от вреда на околната среда, нито тяхната тежест, нито тяхната честота. Затова е необходимо управление на риска. В заключение, ферма поддържа програмата, която е предложена от комисията. Поддържаме прилагането на директивата. Необходимо е да се обърне повече внимание на превенцията, отколкото на финансовите страни на избягването и регулирането на риска. Трябва да се зачита принципът на субсидиарност, като се използват съществуващите законодателни изисквания, без те да бъдат променени. По този начин ще изпратим едно положително послание към европейските предприятия. Благодаря. Много благодаря и на двамата изказали се. Сега бих искал да дам думата на господин Лиам Кашман, който е старши правен експерт в Генерална дирекция околна среда. Той отговаря за работната програма, вече спомената от нашите оратори. Заповядайте. Благодаря ви. В началото бих искал да благодаря и на двете комисии за това, че дават възможност на Европейската комисия да говори за многогодишната работна програма. Наистина го оценяваме. Програмата ще се изпълнява от 2017 до 2020 година. Тя всъщност следва доклада на комисията от 2016 година относно изпълнението на директивата – както и паралелната оценка по Рефит. Оценката показа, че директивата всъщност е разгърнала малка част от своя потенциал, що се отнася до превенция на екологичните щети или тяхното отстраняване, когато се случат. Реши се, че без да се променя директивата, могат да се предприемат някои много положителни действия. И това е и целта на работната програма. Работната програма включва три основни области. Първата област е доказателствената част. С други думи, трябва да имаме достатъчно факти, за да знаем как директивата работи в държавите членки. Все още има доста празнини, няма достатъчна информация, не е ясно колко са происшествията и инцидентите довели до предявяване на иск по директивата. Някои държави членки водят регистър по директивата, но много не го правят. Може да се помисли за един общо европейски регистър. В края на миналата година ние е, възложихме на външен изпълнител да ни помогне именно с тази доказателствена база. На първо място, ние бихме искали да разработим и тестваме една информационна система по директивата. Би трябвало в тази система да се включат различните случаи на происшествия и инциденти. Така ще видим как се изпълнява директивата. За нас е важно да разработим и различни показатели, чрез които да измерваме ефикасността на директивата в държавите членки. Това ще бъде задача, свързана тясно с прегледа на екологичното изпълнение, провеждан от комисията. Това е преглед, който се прави във всяка държава членка Определят се основните области за подобрение. Знаете, че препоръките по страни бяха готови по-рано тази година и един от елементите при тези препоръки беше изпълнението на директивата. За нас при обратната информация към държавите членки е важно изпълнението на тази директива – Именно за това искаме да подобрим своите показатели. Втората област по многогодишната работна програма са помощните мерки за държавите членки. Това са мерки свързани с различни обучителни програми, изработване на насоки, бихме искали като първи етап пролета на 2017 до 2018 година да се насочим към по-доброто разбиране на ключови понятия от директивата. Например, понятието за щета на биоразнообразието или екологична щета. Тук искаме да работим заедно с държавите, членки и експертите, за да стигнем до това по-добро разбиране и от тук и до по-добро изпълнение. Разглеждаме и други дейности в тази област. Следващата област, която е важна за нас, е финансовата сигурност – доста говорихме поне този следобед. Работната програма е насочена специфично и към проекта на Европейската мрежа на инспекторите, наречена ИМПЕЛ. Това е проект, който бе създаден, тъй като доста от държавите членки бяха разтревожени, че дънакоплатецът всъщност е задължен да покрие разходите по възстановяването и отстраняването на екологичните щети. Но експертите в Импел по-настоящем търсят практически решения – които да помогнат на държавите членки да се намери възможно най-ефикасния път до финансовата сигурност. Също така е важно как да се подобри финансовата сигурност. И във връзка с изпълнението на директивата, и във връзка с други инструменти – свързани с управлението на отпадъците и индустриалните емисии. Разбира се, програмата може да бъде изменена, да се доразвие през следващите години, нещо, което може да се направи заедно с държавите членки и да се работи с заинтересованите групи, включително и тези, които вече се изказаха. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря също така, че се съобразихте с даденото ви време. Така имаме възможности да зададем въпроси на ораторите. Разполагаме с около 20 на минути, за въпроси и отговори. Заповядайте. Виждам вече двама желащи да зададат въпрос. Бих предложил да обединим въпросите и след това да преминем към отговорите. Първо ще чуем госпожа Хаутала. Много ви благодаря. Всъщност аз бях член на тази комисия, когато директивата влезе в сила – така че за мен е много интересно да обсъдя с вас резултатите и последиците. Ако не се лъжа, според комисията изпълнението ще бъде подобрено в достатъчна степен чрез работа с държавите членки, предоставяне на съвети и по-добро разбиране на директивата. Но Доколкото разбрах, също така някои от нашите експерти призоваха за законодателни промени. Може би експертите и комисията трябва да обсъдят пред нас необходимостта от законодателна промяна. Имам предвид най-вече определенията и защитите, ако нещо не съм пропуснала, разбира се, мисля, че господин Кашман засегна тези защити. Не трябва ли те да се променят? Да бъдат намалени или изобщо да отпаднат? Благодаря ви. Разбира се, че изказалите се могат да влязат в диалог и помежду си, но сега ще дам думата за друг въпрос. Заповядайте. Казвам се Питър Тафър и аз съм журналист от е, Европейски наблюдател. Една от големите екологични щети в последно време е замърсяването на въздуха. Няма как да се отрече, че автомобилната индустрия тук е много е, виновна. Съответно и дизеловите автомобили. Дали може да се приложи същия принцип за мърсителя, плаща към автомобилите? Това беше въпрос по директивата, но директивата е, се прилага така, че отговорът беше не, не може. Смятат ли нашите оратори, че директивата може да се промени, така че да обхване и качеството на въздуха, и такива замърсявания да се избегнат в бъдеще. Благодаря ви. Аз съм докладчик в комисията НВ по същата тема. Нашата позиция със сигурност е да се разшири обхвата, да се включи и качеството на въздуха, защото това е един от големите недостатъци на действащата директива не можем да направим връзката между автомобилната индустрия и замърсяването на въздуха и от тук няма как да се въведе схемата за отговорност но ние се застъпваме именно за това качеството на въздуха и замърсяването на въздуха да бъдат включени в обхвата на директивата. Не е никак лесно, както може да си представите, има голям отпор. Сега ще дам възможност за отговори. Не знам дали комисията или някои от експертите биха искали да вземат отношение по поставените въпроси. No reactions. Opinion is, as you might have heard, um, different. Моето мнение е различно, както и чухте. Мисля, че някои определения, като това на екологична щета, трябва да се променят. Конкретното определение е твърде научно. Но, доколкото разбирам, тук има политически проблем. Директивата е вече на повече от 18 години, но всъщност процедурата, свързана с нея, е 30 годишна. Имало е много предложения, хиляди промени и натиск от страна на индустрията върху НПО. Това е историята. Ако не е възможно заради политически причини да се промени текста, то е възможно директивата да се интегрира в други директиви, за да се смекчи вредното влияние, тъй да се каже. Например, защитите – Ако не искате те да отпаднат, може да интегрирате с други директиви, като тези за емисиите от промишлеността от 2008 година. Там имаме достатъчно широка формулировка, която да включи и този вид отговорност. В това отношение наистина ще можем да докажем, че този, който използва ГМО, всъщност пуска на пазара дефектен продукт и носи отговорност. Друга възможност е, би била да включим тъй наречения риск на развитието, като тук се вдъхновим и се водим от нормата на германското право – А по определението все ми се струва, че ние не можем да го оставим такова. Той е твърде наукообразно, никой не го разбира. Един съдия, който прилага европейската норма, никога няма да го разбере. Освен ако не е специалист в областта. Uh, with regards to the airborne, uh, the directive is not covering this, but... Uh... И накрая, може би директивата няма достатъчно широко обхват, но ние трябва да се водим от понятието за екологична щета, както и разликата между биотичен и абиотичен. Трябва да се има предвид и взаимопроникването между различни среди, като въздушната, водната и така нататък. Можем да помислим за Луганската конвенция. Добре, тя може и да не е в сила, но е една от най-напредничавите. Това ще ни помогне да стигнем до различно определение от действащото, което е твърде трудно за разбиране. Имайте предвид, че след като определението за екологична щета е неясно, не може да очакваме много и от застрахователния сектор. Как ще се окачестви щетата? Какво се прави в случаите, когато няма причинно-следствена връзка или не може да се определи кой е всъщност операторът? Много са сложни тези въпроси и ние наистина трябва да търсим баланс, да отчитаме интересите на индустрията, но индустрията не може да е пълния победител – ако няма друг изход, нека да интегрираме е, чрез други директиви. Благодаря. Има ли други отговори? Аз имам преки въпроси към специалистите. Господин Креда и господин Караманас, и двамата казахте, че според вас индустрията не смята, че е необходимо допълнително регулиране или задължителна финансова схема за осигуряване. С други думи, наличното е достатъчно. Казаното от вас не ме очудва, тъй като бизнесът е, рядко приема повече регулация с ентусиазъм. Но по тази директива виждаме, че има най-различни схеми за застраховане. В някои държави има задължителна система от застраховки. В други държави изобщо няма такива схеми, следователно не може да се говори за равни условия или единен европейски пазар, при който обстоятелствата за работата на бизнеса са корено различни. Разбира се, оказваше, че в дадени държави е по-ефтино да замърсяваш, тъй като не се изисква да се застраховаш задължително. В други държави това е по-скъпо. Това според мен е проблематично. Така че Разбирам казаното от вас, но ми се иска да подчертая, че ние трябва да хармонизираме. Следователно е необходимо допълнително регулиране поне в някои от държавите членки, най-вече за да има равни условия. Какво мислите вие? Добри ли са тези разлики в държавите членки? Не смятате ли, че трябва да има хармонизиран подход? И вторият ми въпрос е към господин Кашман. Е, вие споменахте, че в многогодишната си работна програма комисията се насочва най-вече към по-доброто изпълнение на директивата. Тя няма намерение да я преработва или да търси допълнително законодателно действие. Не смятате ли обаче, че са се натрупали достатъчно проблеми, както виждате и от собственото си проучване, че разбирането в държавите членки не е еднакво, дори Изискванията за докладване, които са толкова простички, не се разбират по един и същи начин. Само две от държавите членки докладват редовно. Така че, мислите ли вие, че трябва да се направят някои подобрения по самата директива или сте доволен от действащата? Благодаря. Госпожа Ферара също има въпрос и след това ще чуем отговорите. Е благодаря ви. Благодаря на, на всички гости, които изнесоха доклади. Заедно с господин Явосен докладчик за Комисията по правни въпроси за изпълнението по изпълнението на директивата за екологичната отговорност. Дело. Искам да помоля за пояснение във връзка с някои от становищата. Това, което каза господин Яво, мисля, че е вярно. Стои въпрос обаче с хармонизацията между отделните държави членки. Разполагаме с директива. Смятате ли, че тя трябва да се преработи, да се трансформира в регламент? на много от разискванията стана ясно, че има разнобой между държавите членки. Има трудности свързани с получаването на информация, получаването на, на една обективна основа, която да да се ползва, за, за да получим една ясна картина, да е ясно кога има нужда от намеса. Така че, ако има законодателство, което ще бъде еднакво приложимо в всички държави членки, това ще доведе до хармонизация и до, до равни условия. Същия законодателен акт ще се прилага, ще се прилага навсякъде и, и същото ниво на наблюдение и проверки ще е, съществува в всички държави членки. Това е първият ми въпрос. После по въпроса за мониторинга или наблюдението. До сега мониторинга не действан. И това се дължи и на ред причини. Понякога причината е липсата на, на независимост, на автономност на, на надзорните органи. Понякога пък Причината е това, че в държавите членки има твърде много стопански субекти, твърде много дружества, които упражняват дейност, която която води до щети за околната среда. ще мислите ли, например, че въвеждането на един задължителен е, регистр би, би облегчило работата на надзорните органи? Следващия въпрос е, за финансовите гаранции и, и застраховането. Съгласна съм с това, което каза доктор Канамера че задължителна финансова гаранция не на всяка цена ще доведе до намаляване на риска за околната среда. Не на всяка цена ще гарантира превентивни мерки, а трябва да целим именно постигането на превенция и намаляване на риска. Аз съм от Калабрия в Италия и в моя регион има градове, където хората живеят е, в близост до токсични отпадъци, които са особено опасни. Много е трудно да се изчистят тези области. И съществува риск, е, който е не единствено екологичен по своя характер, но също и здравословен за жителите на тези области. Наблюдава се повишение на случаите на тумори, например. Значи, действително трябва да положим много усилия за превенция. Твърде късно е да се опитваме да, да да изчистваме, да почистваме изцяло цели области, да ги върнем до, до състоянието им преди екологичните щети и вреди. Така значи, че наистина трябва да, да насърчаваме управлението на риска и превенцията. В същото време обаче са необходими финансовите гаранции. Защото, за съжаление, за съжаление възникват рискови ситуации и често пъти фирмите излизат, фирмите е, фалират, изчезват, и не могат да покрият разходите по възстановителните действия. Трябва да се предвидят ясни срокове, ясни суми. И те могат да бъдат обвързани с е, типа дейност на, на фирмите. И могат да се предвидят ориентировачни размери на финансовата гаранция, които трябва да се плащат от е, фирмите. Една альтернатива на това би било да се създаде европейски фонд. Обаче откъде ще дойдат средствата в него? От гражданите ли? Те много отворени въпроси остават. във връзка с е, възможността за създаване на Европейски фонд. Следващия въпрос е, е свързан с вторичната отговорност, отговорността на, на трети страни. Това е един специализиран въпрос, който в момента не се урежда от директивата за екологичната отговорност, но има такива норми в някои държави членки. Искам да знам вие какво мислите. Трябва ли да се включи в директивата? Благодаря. Доста въпроси чухме. Давам думата на експертите сега да отговорят. На италиански ще говоря, ако нямате нищо против. Както виждате, от въпросите, които ни бяха зададени, зададени на това изслушване, Специализираните е, аспекти на въпросите са от голямо значение. Аз е, дълбоко уважавам Европейския парламент, но не бива, не бива да пренебрегваме експертните експерт, а, е, а, аспекти. Това не е случайна рамкова директива. Имаше в националните системи законодателни актове, които се прилагаха, да продължават да се, продължават да се прилагат и не е трудно, да се, не е лесно, извинете, да се обвържат тези национални актове с европейско законодателство. В помощни области, като например наказателното право, там гражданската отговорност е много различна между отделните държави членки, много различно законодателно уредена. Фирмите предпочитат да има повече хармонизация, така че регламент би би ни зарадвал, защото би заложил много ясни норми, много ясни правила и няма да има опити за, за избиране на най-удобната юрисдикция. Трудно ще обаче веднага да се премине към регламент. Следващия въпрос са различните ситуации в отделните държави членки – и разходите, които да се поемат от, от дънакоплатците при екологични щети и връзката с застраховането, с застраховките. В много страни в момента, надявам се и в бъдеще така ще стоят нещата, почистването по силата на директивата не се покрива от данакоплатците. Данакоплатците е, плащат единствено за, за стари случаи на замърсяване от миналото. Представете си, че има застрахователна компания, която би е, покрила е, историческите, старите, ако се опитате да ги накарате да покрият разходите за, за стари замърсявания, няма как да ги накарате, да няма съгласят. Имало е случаи, по изключение, за строги правила за отговорност, но, но много рядко това се е случвало, поне в Италия. Ам... Обезпечаването трябва да се има предвид. Една компания а, няма интерес да ползва тази процедура. Обаче, фирмите могат да използват а, този механизъм а, при едно наказателно производство, например. Та ви насърчавам а, да обърнете много, внима, а, много особено внимание на, на, на техническите, на експертните аспекти на всички тези въпроси. Ще говоря на френски следващия експерт. Мисля, че всичко, което чухме до тук е, е, е много важно. Е, очевидно, хармонизацията е нещо, което засяга всички ни, засяга всички предприятия, защото е много по-лесно да се оправиме в един хармонизиран свят. Но и нещата не са така прости, защото условията в различните страни са различни. Мисля си за Франция френското законодателство по отношение на екологическата отговорност е доста развито. Значи това е проблем, проблема за хармонизацията. Е също така и политически проблем. Сега, когато става дума за финансовата сигурност, трябва да се върнем към по-простите неща, защото тук няма пазар. Няма пазар, който да осигури тези гаранции. Както и председателя го подчерта, в някои европейски страни вече има гаранции за замърсяване на почвите, за възстановяване на площадки, които са използвани за производство, но всичко това е свързано с доста сложни проблеми. Защото най-напред, както и аз обясних, трябва първо да се съгласим за сумите, след това за сроковете. Нито една банка няма да се съгласи да даде гаранция за неопределено време. Е, този проблем беше повдигнат и през 2004 година. А по време на кризата през 2008 година, като видяхме какво стана с финансовата и банковата система, очевидно е много трудно да дадат гаранции осигурителните, застрахователните компании, без да има достатъчна оценка на риска. За някои производства това не е трудно, за други няма да бъде лесно. Така че ако не се реши този проблем, ще се възникне дискриминация. Някои е, предприятия ще могат да се застраховат, други няма да могат да се застраховат, ще бъдат в едно неравнопоставено положение. Значи необходимо е хармонизиране на съществуващото законодателство по отношение а, е, на застраховките, а, е, за да може да бъдат застраховани срещу едни и същи рискове по един и същи начин предприятията. По този начин ще имаме един по-добре функциониращ пазар. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кашман за много кратки отговори. След това ще трябва да приключим дискусията, защото вече времето ни приключва. Давам думата на господин Кашман. И след това ще дам думата на господин Кавада да, да приключи. Благодаря, господин Ниво. В отговор на въпроса ви искам да кажа, че Комисията оптимистично гледа на нещата като институцията. Ние не подхождаме към многогодишни проекти, програми черногледо. Напротив, ние се надяваме всъщност, че ще постигнем усъвършенстване на прилагането на директивата. При все това, обаче не изключваме възможността в някакъв момент да се наложи да предложим изменения в директивата. Значи това не е нещо, което изключваме. Многогодишната програма за действие има за цел да подобри данните, които се използват като доказателство. Затова ще се наложи да преразгледаме положението след няколко години отново. Така че не казваме никога, никога не изключваме всъщност възможността да се прави нов преглед на директивата. По повод редица въпроси и коментари, които направи госпожа Ферера, тя правилно посочи значението на, на предотвратяването на вреди Директивата за екологичната отговорност не е изолиран самостоен инструмент, не е изолиран инструмент, има и много други инструменти, които играят важна роля в предотвратяването на, на щети. Ако погледнете трето приложение, където се е, е, урежда въпроса за операторите, които са обект на а, строга отговорност, това са оператори, които се обхващат и от директивата за а, индустриалните емисии. Има и много други законодателни инструменти, които играят превентивна роля. Да, а, разбираме значението на обвързването на директивата за екологичната отговорност а, с а, прилагането на тези други инструменти. В комисията в момента разработваме инициатива, която ще обхваща а, различните видове намеса и интервенции, които да гарантират а, съответствие, изпълнение на европейското екологично законодателство. Това а, ще насърчи един интегриран а, подход към това законодателство. Един от редицата инструменти, които могат да се използват, за да се избегнат нежелателни ситуации. Е това а, също така може да, е, да е, изиграе важна роля и в отклика на такива ситуации, в реагирането при такива ситуации, ако те настъпят. Има и част от инструментите, които са основно превентивни, основно предотвратителни. Надявам се с това да, да отговарям поне на част от вашите коментари. и Благодаря. Благодаря за тези уточнения. И съвсем а, накратко, за да приключим, ще дам думата на нашия докладчик, госпожа Ферара. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които взеха думата да се изкажат. Благодаря ви за чудесните наблюдения и въпроси, които нагласихте. Въпросът е много важен. И стана ясно, че е необходимо да има хармонизация на всички държави членки. Това, облегчи, това би облегчило живота на, на всички. И е важно да се видят и другите е, стандарти, които съществуват в е, областта. Трябва хармонизация не само и между държавите членки, но и хармонизация с другите стандарти в областта, които съществуват. Това би гарантирало една стандартна а, мярка за, за превенция, също и за възстановителни действия при щети. По отношение на дългосрочното замърсяване, стандартите, които ще се преразглеждат те първа, трябва да да предвидят различни типове решения. Трябва да гледаме към бъдещето. В бъдеще, може би, ще въведем нови разпоредби, които, които да ни позволят да, да избягваме подобен вид щети. Ще продължа работата си с Явор по този въпрос. Благодаря ви за коментарите във връзка с, с праговете, с наблюдението и всички общи екологични съображения. Ще продължаваме да работим по тези въпроси. Благодаря на всички, които участваха в този дебат, в този обмен на мнения. Става дума за много важен проблем. Необходима е по-нататъчна работа на законодателите, на юристите, на експертите и на всички, които работят по тази тема. Благодаря за търпението ви, благодаря за участието ви в това изслушване. А сега ще продължим нашето заседание при закрити врата. Всички, които нямат право да присъстват, моля, напуснете залата колкото може по-бързо бързо, защото вече сме закъснели. Благодаря ви още един път.